Uh, uh, така, скъпи приятели, да заповядайте на последната част от заседанието на комисията ИТРЕ. До 18 днес, до 18.30. И сега следващата точка от дневния ред е Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни и изчислителни технологии. Докладчик Зигмантас Балчитис. Да ви припомня, че комисията има предложение за регламент на съвета за създаването на такова предприятие. И то бе публикувано на 11 януари тази година. Очаква се от парламента да напише доклад по в рамките на консултати... консултативната процедура. Тя е обичайна процедура. Но за повече подробности колегата Валчите си има думата. Благодаря, господин председател, колеги. Радвам се, че имам възможност днес да представя доклад по един много важен регламент. Високо производителните изчислителни технологии е, са голямо технологично предизвикателство. Ние живеем в ерата на е, познанията, на знанието и конкуренцията е, техниката ни дава възможност да изпълняваме много операции е, чрез различни инструменти в различни сфери на живота ни. Европа изостава в конкурентно отношение в, при обработката на данни, макар да сме след десете страни, които разполагат с най-високоскоростни технологии, но бяхме, но вече не сме на списъка. Имаме четири компютъра, които са сред най-високопроизводителните машини в света числата говорят достатъчно. Най-мощният компютър днес в Европейския съюз се намира в Италия и той на 40, е, на 40 място в света и е 12 пъти по-бавен, отколкото най-високоскоростния компютър в Китай. Така че конкуренцията в е, обработката на данни, е, в конкуренцията печелят САЩ, Китай, Швейцария и Япония. Компютрите, с които ние разполагаме обаче, зависят от неевропейски технологии, което ни поставя е, така в затруднено положение, неизгодно е, положение. Ние е, изоставането ни е, така ни сласка е, извън глобалната конкуренция в сравнение с други е, наши конкуренти. Това е защото имаме недостатъчни инвестиции и те се отразява отрицателно на економиката. Учените и производителите е, трябва да използват е, инфраструктури е, за движение на потоци от данни, които са извън, лежат извън Европейския съюз. Ние предоставяме данните си на трети страни за обработката им, които са без защита на данните. Изтичат информация. Особено важно това е в конкурентния свят на познанието и това е много вредно и опасно. Е, на пръв поглед, ако човек не е запознат с е, темата, е, трудно разбираемо е как функционира тези високоскоростни на обработка на данни. Както казах, данните са двигател във всички сфери е, и при е, природни бедствия, при нови лекарства, новаторство, е, технологии в медицината, диагностициране, точно терапия, транспорта, интелигентните градове, обществените услуги, всичко зависи от данни и тяхната обработка. 10 до 7, 10-17 е, години са необходими за е, пускането на пазара нови лекарства. С, е, с технология този процес може да се съкрати неколкократно. Много, много, много други примери могат да бъдат дадени в това отношение. Всичко това означава, че трябва да е, направим нещо е, спешно в това отношение. Ето защо комисията предлага е, такова съвместно предприятие за високопроизводителни и изчислителни технологии. Е, много навременно е това предложение на комисията. Е, ясно е, че високоскоростна инфраструктура изисква огромни инвестиции и никой от държавите членки не е в състояние да ги, направи, да ги намери и направи сама. Ето защо е, такава европейско предприятие е идеална платформа. Е, какви са целите на едно такова предприятие? Две. Първо, предоставяне на свръх, е, доставки на свръх компютри. Е, с оглед е, създаване на свръхкомпютъри и оперативни системи. Съвместно предприятие до 2020 година ще организира е, обществени поръчки за е, три е, свръхкомпютри, които ще могат да изпълняват 10 на 18 степен операции в секунда. Това е 1 милиард повече. за цел е до 21-2 да постигнем технологическо равнище, което ще даде възможност да е, извършваме е, огромен брой операции. Това значи 18 операции, да, 10 на 18 степен операции в секунда. Кой ще участва в тези е, предприятия? Е, декларациите за предприятия е, е подписана от 14 е, страни. Швейцария ще се присъедини като асоциирана страна. Всички държави членки могат да участват, както и заинтересовани трети страни. Финансирането изглежда последния начин. 50% от бюджета на ЕС, останалите 50% от страните участнички европейския дял ще се набави от е, е, Фонда за свързване на Европа и Хоризонт 2020. вноските, приноса на участващи държави ще е същия порядък, от същия порядък. Не са необходими свежи пари от други европейски програми. Средствата са заделени още 18-19. Бюджета за 18-19 на ЕС и е, програмите, които споменах. Националният принос, националните вноски на държавите членки не са споменати в регламента. Решението ще е, се вземе от е, бюрото на съвместно предприятие. И последни няколко штриха към това е, начинание. Достъп до инфраструктурата и защита на данните защита на данните ще е, се регламентират от съществуващите е, правила, е, е, разпоредби. Всички държави членки, всички участващи трябва да се съобразяват с тях. 50% от ще, се заделя, ще бъдат отделени за всички заинтересовани страни, независимо дали участват в предприятието или не. Хоризонт, 2020 и е, свързване на Европа, правилата за тези два фонда ще въжат Основните 50% ще се разпределят между участващите страни и се надявам, колеги, да ме предложите в това предложение. Председателя, Извинявайте, че ви приканвам, че ви а, така прекъсвам, но би трябвало да дадем възможност на всички докладчици в сянка. За щастие те всички са тук. Господин Бони от НП, имате думата. Благодаря. Първо да благодаря на докладчика за отличната свършената работа. Миналата година Европейския парламент констатира необходимостта на капацитет високоскоростен интернет в Европа, високоскоростни компютри. Сега напредваме, особено като организираме общност за високоскоростни изчислителни технологии в Европа е, като е, го правим единно, за да раз, е, можем да използваме суперкомпютри и да лансираме инициативи за да засилим веригата на доставки на такива услуги. Нямаме възможност да засилим тази, да, тази, да работим без високоскоростни компютри. Сега инициатива за работа в облак е, е, е, се подпомага от съществуващата мрежа ЖАН, която обхватва част от 50 милиона учени. Учените имат достъп до 8 свръхкомпютри и Европейската технология, технологична платформа за високопрожителни компютри. Също тази инициатива ще набере и обедини средства за създаване на европейски свръхкомпютри, и е, инфраструктура за е, крупни масиви данни. Е, това изисква системи с. Е, е с свръхмащабни е, е, компютри и е, ще подпомогне, ще ни достави такава технология до 2022-2023. Е, научните работници в Европа ще е, могат да е, създадат такова своето мероприятие, заедно с Big Data, Европейската платформа за високопроизводителни и числителни технологии е, това ще даде възможност да се обедини Европейската общност е, за е, една процъфтяваща економика, зависеща от движена от данни в Европа. Споменахте 13, 14 държави членки, включително моята Полша, и аз приканвам останалите да се присъединят към Европейското съвместно предприятие, е, да го използват като приоритет за програмите научна, изследователска и работна е, и развойна дейност е, в съзвучие с техните национални програми, разбира се. Сега Тушановски от ЕКР. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към благодарностите за докладчика за много добре свършена работа, която е добра база за по-нататъчна действия в полза на прозрачността и киберсигурността. Една друга добра идея заслужава подкрепата ни, а именно създаване на Европейско съвместно предприятие със същата цел. Надявам се, че това предприятие ще е, е, бъде създадено и ще отбележи напредък защото, е, както бе казано, Европейския съюз изостава от останалия свят в това отношение. Аз председателствах надзорния съвет на една е, компания Атифа е, за иновации в рамките на няколко години и знам колко трудно е да се създаде проект и да се намери финансиране, особено за изграждането на е, суперкомпютър. Е, Малко обаче ме смущава тук как ще стане а, е, това на практика. Ако е, твърдим, че всичко ще бъде е, извършено с европейски средства, тогава трудно ще намерим компонентите. Ако ние изграждаме сами такъв един свръхкомпютър за 2-3 години, едва ли можем за това време да го направим само с европейски източници и средства. Това е, предполага високо специализирана е, техника, е, която се прави е, конкретно за определен случай, по поръчка. няко... заданието е много трудно, някои компоненти трябва да идват от трети държави. Още няколко неща, свързани с доклада, вероятно при обсъждането му ще се бъдат засегнати и те. Първото се отнася до достъпа на трети страни. Предлагам да останем а, така гъвкави в това отношение, да бъдем отговорени за международно сътрудничество, да не го ограничаваме по никакъв начин. Вижте Израел. Това е една страна а, много близко до ЕС и страна с огромен потенциал знания, така че да не е, е затваряме вратите за тях. И е, втората ми забележка е свързана с опита, който имаме в Галилео е, за стриктно, за граждански цели. Първоначало казвахме, че е, тази е, програма може да използва само за граждански услуги, но когато говорим за е, обработка на данни, услуги по сигурността, е, те също, е, сигурността те също, също можеха да се възползват от този проект Сигурността и службите за сигурност са част, неизменна част от е, гражданския живот, така че да не теглим такава е, граница между едното и другото. Е, благодаря е, на докладчика, очаквам сътрудничеството нататък е, колегата Федерле. Благодаря, господин председател. Благодаря докладчика за първоначалните му коментари. Аз съгласен с много от това, което предложиха ЕКАРЕ, господин Тошеновски. Нещата опират до един, от въпрос, един въпрос, където Европа като Европейски съюз има добавена стойност. И е, докладчика го спомена. Ние бяхме някога водещи преди десетилетия всъщност е, в това отношение и сега изоставаме. Дали става дума за прогнози за времето, а, а, селско стопанство и нови материали, е, дизайн, а, жилища и други, а, във всички случаи а, са, а, са необходими свръхскоростни а, компютри. А, като парламент ние не участваме в законодателната процедура но можем да изпратим едно убедително послание към съвета, че трябва да работи по този въпрос по-интензивно. Искаме е, по-добро сътрудничество между комисията и съвета, което става дума за такова, е, е, за тези компютри. И друг комплект документи също очакваме, като за функционална програма 9. Ако е, обединим усилията си, ще можем да преодолеем различията между политическите групи и да излезем с едно единно и убедително е, становище. А, Всъщност това е само началото на, на цифровата революция. Ако не успеем да поведем, ще изостанем и всички ще загубим от това. Всички се радваме на, радвахме на медалите в Олимпийските игри от 30-те години. Трябва да се подготвим за нови медали в бъдеще и трябва да започнем да работим от днес за това. Зелените. Благодаря, благодаря на докладчика за извършената работа. Много важна е темата, защото останалата част от света върви много бързо в посока на високопроизводителни изчислителни технологии, с което придобиват и предимство. И това а, смесено предприятие има потенциала именно да постигне подобни е, резултати. Необходимо е обаче да има и достатъчно квалифицирани кадри, които да работят. Ние е, се придвижваме в е, посока на цифровизиране. Може би трябва да се мисли и за това как да дадем възможност е, всички да участват в подобно цифровизирано общество. После, да си дадем сметка и за неравнопоставеността между половете. Много жени, много повече жени трябва да има, включително и на водещи позиции в тази, този отрасъл. Друга цел а, за нас е да подчертаем и гражданската, цивилната насоченост на подобна технология. Ресурсите, с които разполагаме в момента, са много недостатъчни и трябва да ги използваме по един прозрачен е, и разумен начин е, и да ги управляваме по-добре. Thank you very much, colleague. Е, on behalf of... Благодаря, колегата Силикиотис от името на ГОЕ. Благодаря. Аз също искам да отправя благодарности за, на докладчикът. ГУЕ като политическа група има известни проблеми и притеснения. Предложението идва от комисията. Приветстваме е, подобренията на текста, които внесе докладчикът от ИТРЕ. Но когато става дума за високопроизводителни изчислителни технологии, трябва да мислим и за социалните ползи. И едни завишени е, възможности е, на изчислителната технология ще доведат и до по-високо качество на услугите, предоставени на гражданите, което е от полза за економиката. Сега навлизаме в области, където ще има огромен потенциал, включително и за стандартизиране – и е необходимо да направим така, че тези технологии да не се използват единствено за военни цели или за целите на отбраната. Защото е, когато се работи под е, така функция сигурност, е, трябва да не забравяме и измеренията за спазване на човешки права и общи права. В предложението на комисията се казва, че достъпа до високопроизводителната изчислителна техника ще зависи и от напредъка на страните членки, което означава, че автоматично големите страни ще имат повече предимства, а малките страни ще имат повече трудности за използване на съответните технологии. Мисля, че комисията трябва да настоява за равнопоставеност на потребителите в цяло в Европейския съюз για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Νομίζω... ότι... Είναι κράια. Следващото поколение компютри трябва да осигуряват висока степен на защита на личните данни и неприкосновеността на, човешки, на личния живот в момента сме свидетели на сериозно нарушаване на тези права и не бива да допускаме това да се случва в бъдеще. Колегата Зарини има сега думата. Благодаря, господин председател. Докладът и първоначалното предложение са един много сериозен сигнал за бъдещето на Европейския съюз а и за бъдещето на подобни е, дружества, които се развиват или предприятия в международен план. Трябва да си даваме сметка, че тук става дума за много високоскоростни операции за да могат те да се извършват обаче не, са необходими не само технологии, а и съответния високо квалифициран персонал. А, необходимо е да се разработват и алгоритми за усъвременяване и то самообучаващи се такива. Абсолютно трябва да си даваме сметка обаче, че е, трябва да се защитават и социалните ценности на Европа. Не може е, да се смята, че едно общество или едно е, предприятие, което е, работи в цифровата сфера, може да нарушава или да не спазва в абсолютна степен основните права. за да създадем е, подобно предприятие, то трябва да има и европейска идентичност, която да се разпознава на всички нива. Благодаря на всички колеги за бележките. Сега искам да кажа добре дошли на представителите на девет парламента от е, Европейската енергийна общност представители на източна и югоизточна Европа, Западните Балкани. Започваме с една много... Е, започ... Е, точката, която е интересна за вас, е, ще започне след малко. Но за сега трябва да довършиме е, точка 14 от нашия дневен ред Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни и изчислителни технологии. Сега при нас е директора на генерална дирекция, отговаря за звеното за е, цифрова инфраструктура. Заповядайте. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Много топли благодарности към парламентарната комисия ИТРА за възможността да се изкажа пред вас. Приветстваме от доклада в е, настоящата му форма е, и коментарите на докладчиците в Сянка и всички евродепутати, които са ангажирани и се интересуват от този процес. Определено много сме удовлетворени от страна на комисията, че вие си давате сметка колко голямо е стратегическото значение на този проект за водещото място на науката и за конкурентно способността на индустрията и обществото ни. Мисля, че господин Балчитис очерта тези моменти, както и останалите коментиращи. В момента обсъждането в съвета за създаване на председателство на това предприятие върви много бързо. Българското председателство предвижда да се приеме общия подход преди да приключи това. Считам, че и вие ще успеете да излезете с доклада си в тези графици. Защо е важно да действаме толкова бързо? Както се каза, ние не сме дори в първите 10, освен това изоставаме и в технологиите от следващо ниво. Необходимо е да дадем възможност на научната област на индустрията, на МСП, на гражданското общество да се възползва от подобна изчислителна изчислителни техники и да могат да използват над 700-те приложения, които могат да се използват с посредством тези компютри. Китай вече има много суперкомпютри, е, още много страни са в е, световните 10 първи. Е, те инвестират изключително много в развитието на технологии, то технологии от следващо поколение. И за да наваксаме, ние трябва да инвестираме и в техника, и същевременно в технологията от следващото поколение, т.е. високопроизводителните е, изчислителни технологии. Имаме всички предпоставки да направим това и за това трябва да осъществим тези инвестиции, за да можем до 2022-2023 да разполагаме с тези суперкомпютри. Крайно време е да се започне с е, е, конкретната работа защото а, около 4, максимум 5 години е живота на едно поколение технологии. И въпросът е не само да се здобием с водещи, е, те, водеща техника, но, както казах и вашите колеги, е да се изграждат е, иновативни приложения, да се подсили а, е, капацитета на малките и средни предприятия и да се а, надгражда над уменията, които са необходими за използване на тези технологии. Нека да кажа, че не само 14 страни членки са подписали е, декларацията, сега вече интерес са заявили още много страни членки. Полша е една от тях, съвсем наскоро те обявиха, че ще подпишат декларацията. Швеция също. Е, и много скоро смятаме, че ще имаме още много добри новини, не само от средни и големи страни, но и от по-малките, защото това е от ключово значение, за да осигурим една равнопоставеност в Европа. И едно последно изречение, господин председател. Амбицията е да можем да осигурим времето за достъп, което е необходимо на всяка отделна страна до машините, които ще бъдат обща собственост на Европейския съюз. За това и се приема този подход 50 на 50 за съвместното предприятие. Благодаря. Давам думата сега на нашия докладчик отново, господин Балчидис. Благодаря. Всички тези теми са от изключително значение. Сега искам да се възползвам от възможността, докато обсъждаме е, настоящия доклад, да поставя и няколко други идеи, защото става дума за нашето бъдеще. Не може и така да приключим с дискусията. Предложенията на комисията дава основа за живота ни в бъдеще. През 2003 в Литва Обсъждахме е, високоскоростни е, връзки и технологии. Тогава с, беше нужно да се полага оптичен кабел. Аз бях министър на транспорта и ме обвиняваха, че давам твърде много пари за това. Но в края на кращата положихме тези кабели и е, сега е, се радваме на много високоскоростен интернет в Европа. Един от, е, една от връзките с най-висока скорост. И е, берем плодовете на тези начинания вече 10 години след като те бяха предприяти. Така че комисията е, трябва да мисли за нашата реакция към всички предизвикателства по отношение на технологията. Трябва да реагираме бързо, да създадем цялата инфраструктура, защото в край на кращата това а, е, налага ежедневния ни живот. Благодаря, казва председателят на всички изказващи се сега. Срокът за подаване на изменение 26 април, 12 часа. Ще гласуваме в е, комисията на 19 юни и след това в пленарна зала. С което стигаме до следващата точка от нашия дневен ред. Е, е, точка 15. Размяна на мнение с енергийната общност. Много интересна среща проведохме преди година и половина с е, членове на Европарламента, включително представители на нашата комисия ИТРИ и представители на 9 е, е, парламента от източна и югоизточна Европа. Добре дошли в нашата комисия. ИТРА означава комисия за индустрия, малките и средни предприятия, научни изследвания и енергетика. Занимаваме се отчасти и с проблемите на климата, цифро, програмата за цифровизация, политиката за космоса, т.е. много широк кръг от отговорности с директен ангажимент към реалната економика в Европа. И сега господин Янош Копач е тук е, сред нас. Той е директор на е, енергийната общност, на секретарията на енергийната общност в Виена. Той е гражданин на Словения, страна на Европейския съюз, членка на Европейския съюз. Добре дошли на господин директора, добре дошли и на всички представители на националните парламенти. Тази размяна на мнения с енергийната общност е предвидена в рамките на срещата на върха с тази общност. Последна такава среща се проведе преди една година. Европейската енергийна общност е международна организация. Тя обединява членове на Европейския съюз и страни от Черноморското крайбрежие, и Северо-Источна, Юго-Источна Европа, извинете. Ще дам думата на господин а, директора, за да говори за организационната им работа, за основните предизвикателства и въпроси, свързани с енергийния пакет, който е от основен интерес за нас, за проблеми за овладяване на климатичните промени най-сърдечно приканваме всички представители на подписалите Конвенцията за енергийната общност да се включат в дискусията. И е, за да дадем начало на дискусията, тъй като вие нямате е, картони с името си, ако може, когато се изказвате, да се представите с името си и от коя страна е, идвате. Трябва също така да включите и микрофона, за да знаем а, с кого разговаряме. Разбира се, ще започнем с а, водещия групата. С него ще а, е, бъдем с председатели. Аз съм Горан Милевски от Македонския парламент. Чуйте имената. Next, colleague. Thank you.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 Благодаря ви за тази информация. Започваме с директора и неговата презентация. Благодаря, господин председател, уважаеми професор Бузък. Благодаря за това, че ни поканихте и за това, че ни давате тази възможност да се изкажем пред Европейския парламент. По този начин получаваме свежа кръв. Ние в а, нашия пленум. Благодаря на всички депутати, които споделят от ценното си време и решават да прекарат част от него с нас. Енергийната общност е паневропейска организация. В нея участват представители на Европейския съюз и представители на съседните немо държави. Знаете, че в миналото България, Румъния и Харватия бяха съседни на Съюза страни, след това станаха членки. Сега пък е, Украина, Молдова и Грузия са част от е, нашите съседни държави. Енергийната общност е единствената истинска паневропейска организация, която обединява целия континент. Държавите, които виждате в светло синьо, се задължават едностранно да приложат европейското законодателство в областта на енергетиката, да спазват някои екологични норми и не само. Е, някои мерки свързани с климата, например. Виждате какво се случва тук. Съвсем накратко това са държавите, които са транспонирали и прехвърлили в законодателството си частично или в пълна степен третия енергиен пакет. Само три от страните партньорки не са транспонирали трети енергиен пакет. Грузия, защото се присъедини неодавна и не са имали достатъчно време бивша Югославска република Македония го прави в момента. Босна и Херцеговина малко буксува в рамките на политическия процес. Тази година ще има избори и не очаквам там да се случи много в това отношение. Но като цяло, когато говорим за пазарите на газ и електрическа енергия, всички държави са членове на вътрешния пазар на енергетика и спазват едни и същи права. Кодовете на мрежите още не са транспонирани, но това е една малка подробност. Виждате картата. Ако трябва да парафразирам Наполеон, знаете, той е казал, че Франция е в сърцевината на, всичко. Аз бих казал, че в нашата сърцевина е пък европейското законодателство. Няма да изчитам сега целият този текст. Тук с две думи се казва следното. Следваме една и съща политика на устойчивост, както целият Европейски съюз. Що се отнася до ВИ, нашата цел е същата като до 2020 година. Що се отнася до енергийната ефективност, това също е така малко по-малко е нивото на амбициозност. Що се отнася до климата, нямаме конкретни цели и това се превръща в проблем. Да се надяваме, че ще го решим тази година и ще говорим всъщност за цели чак до 2300 година, защото когато сме официално членове на вътрешния пазар на електроенергия, а, а пък в крайна сметка има два режима в това отношение, тук се стига до проблем. Ето защо тук на този слайд искаме да покажем какво правим по отношение на целите за енергийна ефективност. Същите са те като тези на Европейския съюз. Целите в рамките на ВИ тук ще има известно забавяне във връзка с тях в сравнение с Европейския съюз. По отношение на целите за климата няма да ги показвам под формата на графика, защото не сме стигнали до там в своето развитие. На следващо място емисиите от големи горивни инсталации. Директивата за тези големи горивни инсталации влезе в сила на 1 януари тази година. Всички наши членове решиха да приемат или да променят съответните планове за емисии. За конкретен пример ще кажа следното. Сърбия обяви, че ще изведе от експлоатация 8 теца, които работят с въглеща до 2024 година. Това е нещо много за държава като Сърбия. Възниква въпроса какво идва след въглищата. Днес, когато говорихме на пленарната ни сесия, говорихме много за ВЕИ и за това какви са пречките пред използването на повече възобновяеми енергийни източници. Нека съответно да покажа какви са критичните за нас въпроси въпроси, които се обсъждат на много по-широка основа в Европейския съюз, отколкото у нашите партньори трети държави. Защо нашите нужди съответно са малко по-различни от тези на държавите членки? На първо място, субсидиите, свързани с изкопамите горива, са много по-високи в третите страни партньорки, отколкото в държавите членки. Ако трябва да използвам конкретни цифри, ако използваме същите субсидии, е, за да подкрепим ВИ, положението в нашите страни партньорки ще бъде много по-оптимистично. На второ място, нещо, което е, прилича на положението в някои държави членки, високи рискове и високи капиталови разходи. Един германски мозъчен тръст, Агора, преди няколко години представи проучване относно разликите в капиталовите разходи, що се отнася до инвестициите в ВЕИ. Гърция 12%, Хрватия 11%, ако не се лъжа. От друга страна Германия 3-4%. Всичко това означава, че инвестициите в ВЕИ в Германия са много по-ефтини, отколкото в Гърция, например. Ако трябва да сравним положението с третите страни партньорки, там риска за капитала е още по-голям. Ето защо виждате, че трябва да има паневропейски финансов инструмент, който би намалил рисковете в съответните държави. Иначе няма как да имаме добро ниво на инвестиции в ВИ. На следващо място твърде високите тарифи. Всички сега сме с усещането, че транспонираме директивата за ВЕИ както трябва. Същевременно обаче Европейския съюз направи крачка напред. Вие имате насоки за държавната помощ, имате различни варианти, инвестициите в ВИ стават все по рентабилни. Нашите партньори обаче имат негативен исторически опит и нивото на субсидии е твърде голямо. Това пречи на използването на ВИ на по-широка основа. На следващо място недостатъчно оценената държавна помощ. Един конкретен пример от един от нашите партньори. Правилата за държавната помощ в Европейския съюз са зорко следени от ГД конкуренция. Нашия секретариат няма мандата и няма правомощията да се намесва, както може да се намеси ГД конкуренция. И ето защо държавната помощ се използва много повече в енергийния сектор, в нашите партньори трети държави и съответно органите по конкуренцията не могат да се намесят както биха искали. На следващо място не съществуват политики за трансформация на работни места. Хората имат нужда от оптимизъм, имат нужда от визия за това какво ще се случи с бъдещето им. Има някои индивидуални проекти, които са много интересни. Например, как да се даде работа на бивши миньори в лесовътството и как да се използва биомаса вместо въглища, за да се създава базово електричество – тези проекти обаче някак си се губят в е, по-широкия политически контекст и накрая съпротива спрямо въвеждането на регионални пазари на електричество. Нека да ви покажа едно проучване, което приключихме преди около година. В е, Югоизточна Европа на годишна основа бихме имали 271 милиона Евроползия, ако има трансгранична търговия. Но много от нашите а, държави, трети страни, а, се опитват да поддържат монопол, защото няма нищо по-хубаво от това, няма нищо по-хубаво от това да имаш своя собствена компания. Говори за държавната помощ. Този слайд е много красноречив. Тук виждате цената на електрическата енергия в нашия регион през 2017 година. Тази линия показва нивото 80 евро за мегаватт час. Това е цената на електричеството, което ще се произвежда в последно построената а, станция или ТЕЦ в Косово. А, това е цена, която се гарантира от държавната помощ. Кой ще плати разликата? Разликата ще бъде платена от дънакоплаците. Ето виждате как стои въпроса с последиците от държавната помощ държавната помощ е много по-застъпена в нашите страни и партньорки, отколкото в държавите членки на Европейския съюз. Няма да говоря за регионалните инициативи. Накрая няколко думи за предизвикателствата. Някои от тях вече ги споменах, за други ще говоря по-конкретно. Няма напредък в нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово. А Косово е много важна за енергийните пазари на Западните Балкани. Онова, което се случва там, блокира целият процес и за да се реши проблема, трябва да има политическа воля от двете страни. Системата за разрешаване на спорове в нашата общност е успешна когато случаите не са особено противоречиви, но не успяваме да имаме достатъчно възпиращ механизъм, когато на карта са заложени политически или сериозни търговски въпроси. Има колеги от комисията, които работят интензивно точно по този въпрос. Забрави да ги поздравя. Добре дошли, благодаря, че сте тук. Необходимо е да направим нещо като а, реформа на договора за енергийната общност, тъй като той трябва да стане по-функционален. Това беше една от целите на Енергийния съюз тогава, когато той беше представен пред Европейския парламент. и Се надявам, че всичко това ще стане реално съвсем скоро. Когато говорим за развитие на политики тук нататък, много е важно да гарантираме, че енергийната общност няма да бъде забравена, когато говорим за прехода към чиста енергия. Тук имам предвид и пакета за чиста енергия, не на последно място. Колегата Бузек предложи едно изменение по силата, на което пакета за чиста енергия трябва да бъде транспониран в нашия регион 6 месеца след като бъде прият. Това изменение обаче е обект на нападки. Не разбираме защо това се случва. То се поставя под въпрос от делегации, национални делегации в Европейския съюз. Мисля, че ние имаме нужда от същата динамика в енергийната общност същата както в ЕС, защото е много лесно да се задълбочи пропаста между двете организации, а това не е нещо, което жела. И накрая относно целите за енергийната общност до 2030 година. Процеса е започнал, процеса върви напред, но това е основно задача на Европейската комисия, както и наша задача да се надяваме, че ще приключим работата през октомври на съвета на министрите тази година. Благодаря за подкрепата и за това, че ми дадохте думата. Благодаря. Нека и аз да се представя. Казвам се Ханс Олаф Хенкел и съм заместник председател на комисията. Защо а, съм тук на мястото на господин Бузък? Защото той има ангажимент, който не може да отмени. Нека сега да започнем започнем дебата. До сега четирима колеги са поискали да кажат нещо или да направят препоръка. Първи е господин Хари Локвенец, който е член на комисията по а, европейски въпроси в парламента на Бюрм. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги от Европейския парламент, уважаеми е, колеги от националните парламенти на държавите членки на енергийната общност. Като депутат от Македонския парламент, нека в началото да ви запознае с факти е, относно използването на обновяема енергия в Македония. Въпреки е, съществуването на е, благоприятни условия за използване на слънчева енергия, почти 250 е, слънчеви, години, е, слънчеви дни в година средно. Въпреки това, слънцето в Република Македония все още не се използва достатъчно за генериране на електричество. Отчасти поради необходимостта от сериозни първоначални инвестиции за, за колектори. И недостатъчно използване на отпадъците от е, е, депата, е, кои, от които може да се произвежда електроенергия, също се е за ветровата и биоенергията. За да се постигне по-ефективно използване, е, няколко проекта се готвят. И, с, е, например, е, ветропарк Богданци е, до 2019-2021 година ще се строи с капацитет 50 мегавата. Ще започне изграждането на ветропарк Мировци 41 мегавата между 19 и 21. Цялата инсталирана общност очаква да бъде 50 мегавата изграждането на ВЕЦ е, на Църна река, както и е, е, съживяване идеята за използване на водния потенциал на река Вардар. Прилага, използ... Приемането на нов закон, е, енергиен закон, е, и е, предвидените механизми за изграждането на фотоволтаична е, станция ще доведе до е, инсталиране до инсталации с близо 70 мегавата мощност ние използваме преференциални тарифи за закупуване и продажба на електричество, което се произвежда от малки е, вецове е, и е, вецове и тецове, които се работят на биогаз, както и от обновяеми за да увеличим процента на обновяеми източници в ние сме предвидили серия на стимули а именно чрез различни грантове и фондове, както и чрез така заострим вниманието на бизнеса и на гражданите към положителните ползите от обновяемите източници. Срещите на парламентарния пленум са чудесна възможност да се обменят, обменят мнения и идеи, в различни е, области е, на енергетиката. Положителни мерки и опит, е, които се прилагат в други страни, членки на парламент, на, на общността, те могат да се преведат като в домашни, е, е, вътрешни и национални закони, за да помогнат за по-доброто използване на обновяеми енергийни източници. Благодаря. Благодаря, председателя. Е, хубаво е, че сте от страна, в която има толкова слънцеграене. Ние в Брюксел се радваме на повече дъжд, отколкото на слънце. Следващия на списък е, е господин Закович от е, член на Комисията по економика, регионално развитие, търговия, туризъм и енергетика от парламента на Сърбия. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми представители на Европейската комисия, депутати от Европейския парламент, колеги. Предвид на това, че парламент на е, Република Сърбия е в процедура за присъединяване към ЕС, е, ние обръщаме и, и обръщаме особено внимание на обновяемите източници, създаваме така насърчителна среда за по-интензивно използване на обновяеми източници е, тъй като търсим альтернатива, трайна на твърдото гориво. Европейските законодателство ни насърчава в това отношение. Република Сърбия разчита на това, когато е, определя, залага национални цели. Предвид е, националния потенциал на обновяеми източни, структурата на енергийните резерви е от твърдо гориво и е, оценявайки е, тяхната, е, техния обем и продължителност на използване, ние съответно преценяваме, наблягаме на обновяемите източници ние създа... тази общност създава възможност за обмен на опит в областта на обновяемите източници и съвместното използване на потенциала на обновяемите е, източници е, между членовете на енергийната общност. Значителен принос може да допринесе тази общност е, и чрез е, е, стимула към държавите членки да използват високия потенциал и механизмите на сътрудничество, които предлага директивата за обновяемите източници насърчаване на по-интензивно развитие и гаранции на енергийните пазари в тази общност ще, ще стимулира, ще даде тласък на производство на електроенергия в страните от общността. А сега господин Шази, председател на Комисията за производствени дейности, търговия и околна седа в парламента на Албания. Аз ви благодаря най-сърдечно за това, че ни е, давате възможност да участваме в такава важна комисия, пък и е, ни давате възможност и да се изкажем. Албания преди няколко дни получи една препоръка за започване на преговори с е, Европейския съюз, препоръка от на Европейската комисия. Това е признание за огромните усилия и е, сериозните реформи, които е, направихме последните години. Но е също така и стимул да продължим с реформите не бихме могли да получим такава положителна препоръка, ако не бяхме реформирали економиката си. Всички знаем колко важен е енергийният отрасъл в този контекст. Така че ние от едно много отчаяващо положение при няколко години се придвижихме към една в положителна посока и сега сме много по-добре, но разбира се, не сме е, приключили с реформите в енергийния отрасъл и не можем да го направим, ако не си е, взаимодействаме с съседните страни, пък и с е, ръководство на енергийната общност във Виена – е, свидетели сме, че чрез диалог, сътрудничество, обмен на идеи, мисли, е, чрез трансфера на е, ноу-хау, всъщност стигаме до тук, където сме и се гордеем с това. Нещо, което е, научихме по отношение на обновяемите източници, е, Албания е изцяло обновяема. Е, тъй като нашата електроенергия е, е, идва от е, вецове предимно, но е, през последните няколко години е, като членове на енергийната общност и ползвайки услугите на експерти в тази област, ние е, изготвихме добри закони, но е, изградихме и едни силни, стабилни институции. Ето защо сме твърдо решени да продължим с реформите и да се възползваме от е, това, че сме е, член на такава е, полезна е, институция като енергийната общност, е, отново благодаря ви за възможността да участваме заедно с вас в това заседание. Благодаря ви сега, господин Лев Лицецки, е, член на Комисията по е, горива, енергетика, ядрена политика и ядрена безопасност от Украина. Благодаря за това, че ми давате възможност да се изкажа. Като депутат, благодаря ви благодаря на Европейския парламент отново за това, че подкрепят Украина като основен доставчик е, в е, газопроводната система в Европа. За нас беше голяма чест е, и удоволствие да се изпълним, изпълняваме задълженията като такива в продължение на много години и да гарантираме на европейците безопасност и продължителност и непрекъснатост на газовите доставки. И ще се ангажираме да правим всичко, което е по силите ни в бъдеще, докато нашия североисточен съсед е, използва газа предимно за политически цели – е, благодаря ви за възможността да работим е, и ще продължим да работим с вас и в бъдеще. Е, да насоча вниманието ви към пазара на електроенергия. Както знаете, е, Украина е обвързана с съветската електро, е, електрична електропренос, електропреносна мрежа. Е, разбира се, ние не търгуваме с Русия и други страни от бившия Съветски съюз. И може да кажете в това отношение, че е, украинския пазар е затворен. Ето защо е, цените на електроенергията за целия пазар са сред най-високите в, район, в региона. Ето защо ще ви помолим да ни помогнете е, като е, е, е си сътрудничим. Ние е, сме инсталирали много повече мощности в Укра... Украина, така че можем да подпомагаме европейския пазар с е, е, друг вид електроенергия, докато е, вие може да ни помогнете е, с добра конкуренция да смъкнем цените. И друго, Приехме закон за пазара на електроенергия миналата година, сега прилагаме пазарните правила. Също времено с това работим за актуализация на системата за подпомагане на енергийните е, източниците на обновяема енергия и изпълняваме Надяваме се да изпълним всичките поети задължения по отношение на обновяемите излъжици в бъдеще. Благодаря ви за сътрудничество и за поканата да съм тук. Благодаря, господин Педизецки, за вашето изказване. Сега господин Дара Седио, първи заместник председател на Комисията за економическо развитие, инфраструктура, търговия, индустрия от е, парламента на Косово. Благодаря, за възможността да сме тук, да присъстваме. Благодаря и на колегите от парламентите на другите страни от общността. Косово, Република Косово има доста проактивен подход, като транспонира повечето от директивите и разпоредбите в енергийния сектор, но Както господин Копач е, спомена, се намираме сега в е, задънена улица, в е, застой по отношение на енергийните ни обмени и работата ни по тези въпро... енергийните въпроси с Сърбия. За да имаме по-добра интеграция на енергийния пазар, 2016 ние приключихме интерконектора с Албания но тогава той не се е използвал 2016, макар че е, е завършен, изграден чрез е, финансиране от е, германското правителство и смятаме, чрез задвижване на този интерконектор, цял, цели регион може да се възползва от това. Както се, чухте, Албания е 100% обновяеми източници, зависи от 100%, докато Косово зависи до голяма степен от нискокалорични лигнитни въглища, така че се надяваме е, чрез е, добро сътрудничество да намалим зависимостта си от лигнитни въглища и да се възползваме от капацитета на Албания, от вецовете. Разбира се, можем да работим е, с обновяеми е, столицата на Република Косово е, прилага един проект за съвместно е, генериране на енергия. Използваме това за отопление, разширяваме мрежата и сравняваме до 21 да удвоим броя домакинства, които е, преминават от един вид отопление към парно, което идва от лигнитните тецове. Така че именно такова едно съвместно е, производство води до увеличаване дялно обновяемите източници. Имаме, е, е, предварително сме лицензирали редица частни оператори, които са готови да инвестират в ветроенергия, фотоволтаици и се надяваме до 23-та да имаме поне 250 мегавата инсталирана мощност в слънчева и фотоволтаици. Но за да имаме стабилен и добре балансиран енергиен отрасъл, както казах преди, наложително е интерконектора с Албания, т.е. проблема с него да бъде решен. Това ще създаде един по-цялостен интегриран пазар за целия регион, от който ще се възползваме и ще се засили е, взаимозависимостта на целия енергиен пазар. Благодаря отново за възможността да сме тук. Надявам се да постигнем поставените цели, е, представени тук от господин Ковач. Благодаря. Фактът, че депутати от Сърбия и Косово, е, дори самия факт, че присъстват е, заедно депутати от е, Сърбия и Косово тук, ще така допринесе към намирено решение. Има ли други депутати, членове от Европейския парламент, които желаят да вземат отношения? Не, госпожа. Ван Брехт. Благодаря много. Една бележка имам, е, провокирана от вашата презентация, която мирам за много интересна. Винаги е, ме е, дразни, когато се оказва, че недостатъчен капитал е, ни пречи да изградим, да, да наблегнем на обновяемата енергетика, както казахте. Не би трябвало да е така, ако сме един действителен функциониращ съюз. Би трябвало в съюза, в един съюз е, да действаме единно и в е, е, в всяка държава членка да има капитал, е, заделен за този важен отрасъл. Споменахте и държавната помощ и мисля, че съществува връзка между двете неща. Решаващо е да имаме, да контролираме добре това и ние имаме амбиции по отношение на е, субсидиите за, и държавна помощ за горивата, но може би е, ние трябва да е, така да отправим това послание в дискусиите си с комисията, Шефкович и други. Добре е да отправим това послание и към вас, да сме сигурни, че има силен контрол върху държавната помощ, държавното подмагане, всичко да е ясно и прозрачно. Е, от тук и по-добрия достъп до капитал, защото без него не можем да направим нищо. Мисля, че това трябва да направите и вие в солидарност с съседните си, защото всички ще се възползваме от, ще имаме полза от един по-голям енергиен съюз, взаимното свързване и така нататък, когато стигнем до изпълнение на споразуменията по климата. Така че това е една идея, предложение, което трябва да имаме предвид. се обръщам към госпожа Меган Ричардс, директор на Агенцията за енергетика. Благодаря. Много интересно, много полезно време за депутатите от Европейската енергийна общност да се срещнат с евродепутатите от комисията ИТРЕ. В момента ние сме в тристранни срещи по пакета за енергийна ефективност, възобновяеми енергии и управление, което е изключително навременно. Чухме и какво правят депутатите от националните парламенти по отношение, включително и на възстановяемите енергии съседските страни не могат да затворят границите си. Ние имаме съответните разпоредби за трансграничен пазар и много добре е, че имаме възможност да постигаме и приближаване на законодателството в рамките на енергийната общност. Така че по отношение на регламент, регулацията на управлението, ние вече имаме и единен комитет за енергетика и климат, има и, и изготвяне на национални планове по тази тематика. В такъв смисъл има сериозен напредък в подготовителната рамка. Секретариатът много активно работи в тяхна подкрепа. Същото се отнася и е, по работата за изготвяне на методология за постигане на целите за възобновяема енергия и енергийна ефективност. Когато с... финализираме пакета между съвета и Европейския парламент, е, ще е, представим вече и конкретните измерение. Някои други моменти, които са също от интерес за енергийната общност, но не са свързани с законодателство. Една от тези теми е примерно така наречените райони в преход райони, в които се използва преимуществено въглища, се предвижда да има помощи за хората, които живе, живеят от миньорска дейност. И както казах, изключително важно е да се разширява пазара, но това е свързано и с интерконекторите. Още един момент, свързан с въпроси за климатичните промени. Регламента за механизъм за мониторинг който трябваше да бъде включен в европейското законодателство за енергетика, ще влезе в регламента за управление. Това е един а, пример за опростяване, така че да не вършим едно и също два пъти, а само веднъж. Поздравления за всички вас, а, за участието. Интересувате се активно от работата на енергийната общност и нека да постигаме напредък, включително и по всички законодателни актове, по които работим. Благодаря и за да приключим, отново давам думата на господин Копач. Благодаря. Особено съм благодарен на госпожа Ван Брент, защото тя повдигна така темата за паневропеизма. Аз подчертах, че е, членовете на Европейската общност реално са част от един общ енергиен пазар и е много важно да търсиме общи подходи. Нека да дам пример. Европейският съюз има съответното законодателство, което задължава страните членки да бъдат неутрални към участници в пазара е, от Европейския съюз. Ние също имаме съответното законодателство, даващо равноправие на участниците в пазара. Става дума за Черна гора, Сърбия Бос и Босна. Но между нашите страни и Европейския съюз остават много неща, които още не са решени и това е нелепно. И именно това се опитваме да преодолеем с няколко инициативи. Една от тях се от, обсъжда в момента в съвета, така наречената клауза за реципрочност. Тоест да има задължителност за спазване на европейското законодателство, ако едната страна го спазва напълно. Госпожа Ван Брент спомена и още нещо и това ме кара да коментирам следното. В момента е, действа е, инструмента за свързване на Европа, финансов инструмент, който дава възможност за повишаване на взаимовръзките вътре в Европа. Но може би има смисъл да се разширят проектите, свързващи страни членки на Европейския съюз с непосредствените им съседи, които са членове на енергийната общност. Първоначално имаше много сериозна съпротива срещу тази идея но ние спазваме разпоредбите за трансевропейските енергийни мрежи, но липсва, липсва именно този финансов механизъм за свързване на Европа. И сега, когато обсъждате директивата за възобновяемите енергии, за изравняване на рисковете за капитала, може би в така най-новата версия на директивата би било уместно да поставите тази тематика на паневропейско ниво. Тоест, директивата да въжи за всички, е, за цялата територия на законодателството, свързано с енергийната общност, защото тази така паневропейска разпоредба трябва да може да се е, изпълнява на практика. Няма да коментирам конкретни моменти под формата на заключения, просто искам да ви е, призова да подкрепяте е, членовете на Европейската общност не само, е, не е чак толкова много за влизането им в Европейския съюз, а да бъдете реални членове на една истинска енергийна общност. Преди 12 години, когато се създаде тази общност, се обсъждаше и въпроса как да бъде привлечена Турция. В момента Турция реши да бъде наблюдател, не подписва а, хартата, но има други страни, които се интересуват. Може би Обединеното кралство след Брексит ще се възползва, защото това е най-добрата възможност а, да сте част от вътрешния енергиен пазар а, в Европейския съюз, без да бъдете член. Освен това, Европейският съд, който получава обвинение нееднократно, че се налага над британската съдебна система, няма да е валиден в този случай. Това е един отличен инструмент да, за сближаване в европейския континент и нека да работим за това това сближаване да става още по-интензивно. Ние го правим с огромно усърдие. Професор Бузък е своего рода патрон на енергийната общност и му благодарим, както и на всички вас. Благодаря, ще предадем на господин Бузък благодарността ви. Благодаря също така, че дойдохте от толкова далеч да се срещнем. Много интересна и плодотворна среща. Сега ще продължим с други теми, но сте добре дошли. Можете да останете в залата и да слушате нашите дебати. Стигаме е, до стандартите за емисии за нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства. Тук се създават нови е, стандарти за емисии за периода след 2020 по предложение на комисията. Водеща комисия е Комисията по околна среда, а нашата комисия и Комисията по транспорт ще излязат с становище. Докладчикът по становище ще представи своят е, проект от текст. 36 изменения има. Отделили сме общо 30 минути. И сега се обръщам към е, господин Далунде с покана да представи проекто становището си. Имате 5 минути. Благодаря, господин председател. Уважаемите колеги, в е, изказването си за състоянието на Съюза, е, председателят на комисията Юнкер каза, че трябва да се инвестира в чисти е, МПС в бъдеще. Защо? Ако искаме да водим в борбата с климатичните промени, именно това трябва да се случи, а също и за да поддържаме е, добри пазарни позиции на европейската автомобилна индустрия. Тоест, необходимо е да се действа така, че тази индустрия да, да е конкурентно способна. Също така, много важно е второто съображение на господин Юнкер, защото автомобилната индустрия изостава в мобилност с, с ниски емисии. Това е, означава, че трябва да се търсят и повече иновации. 200 хиляди нови работни места могат да се създадат в този е, отрасъл. Много е важно ние да сме водещи и в технологично отношение. За това трябва да имаме и сериозни, амбициозни цели до 2025 година, включително за намаляване на емисиите. Стандартите са от полза и за европейските потребители – защото става дума за намаляване и на цената на автомобилите с от порядъка на около 180 евро. 1366 евро за бензинови коли и относително същата сума за дизелови, благодарение на подобрена ефективност намаляването на емисиите, обаче е, не се случва толкова бързо, защото не, не влизат толкова много ефективни МПС на пазара. Водещи в това отношение с Штатите, Япония и Китай. Затова трябва да е, бъдем, е, да отчитаме нуждите на пазара. Проблема също така е с липсата на мощности за зареждане на електроавтомобили. Ако имаме високи амбиции, ние можем да се справим с изоставането, да осигурим нови работни места. Какво предлагаме? Първо предлагаме средните емисии за новите пътнически автомобили – да имат намаление от 45% до 2020 и след това 75% до 2300. Звучи твърде радикално, но нека не забравяме, че става дума само за новите автомобили, а не за, съществува, за използваните в момента. Много е важно да бъдем амбициозни, ако искаме да а, бъдем а, водещи. Второ, за да коригираме недостига на зареждащи устройства, би следвало да се даде възможност за плавен преход в технологията. Т.е. да се изградат съответни мощности за различните видове коли. Оценка на въздействието. 50% намаляване на емисиите до 2020 ще е економически полезно, но тук не се отчита дори е, въздействието върху по-доброто качество на въздуха, т.е. ползите ще бъдат още по-големи. Та в обобщение можем да кажем, че бъдещето е светло и за индустрията, и за потребителите, но е необходимо да се действа политически, амбициозно и то сега. Благодаря, че се вписахте в ограниченията за времето. Господин Салиньо има думата. Благодаря. Благодаря. Много полезно беше да чуем и кои са предизвикателствата, с които се сблъскваме. Съвсем накратко. А ние определено трябва да действаме спрямо е, изискванията на споразуменията от Париж, но не бива да бъдем прекалено провокативни. Докладчикът ни дава много добра обосновка, но все още има области, свързани с определението за, на целите. Предложението на комисията 50% е до 2025 година и 70% до 2300. Сегашната стойност е 30%. Това ще означава, че ако фиксираме такива цели, е, ще предизвикаме абсолютна революция в автомобилната индустрия, защото е, реално е, загърбваме всички цели, които сме поставили до сега. За това трябва да има и някакви междинни цели – примерно да има и е, обработка на данните 2021 година, за да се определят вторично целите до 25-та. Е, от тогава до 25-та ще има 3 години. Нека да не забравяме, че когато става дума за едно производство, което е изключително сложно, свързано и с много доставчици, в рамките на 3 години те ще трябва да революционаризират производството си, за да могат да постигнат такива цели. Ние можем да се съгласим с подобни цели, но трябва да има много сериозна отговорност поета от политиците, защото в противен случай реално ще се подиграем и с целите решени в Париж. Не е следва да, така, да се отказваме от надеждите си, но трябва да бъдем и е, реалистични. сега вече започва да намалява броя на продадените дизелови коли, но се увеличава броя на бензиновите такива. И потребителите все пак е, живеят в един е, реален е, свят и често се чувстват принудени да купят по-ефтини коли, които обаче замърсяват повече. Ние следва да се придържаме към целите от Париж, но на базата на реалността, а не на мечтите ни. Господин Попа от името на социалистите. Благодаря. Естествено, че предложените цели са изключително амбициозни и те отчитат факта, че до сега в Европейския съюз е, има само около 4% новопродадени автомобили, които са с ниско ниво на емисиите, а 1% е всъщност общия брой продадени електромобили в Европа. Ето защо, като знаем какви са нашите цели за намаляване на емисиите и целите, които са възложени на производителите, защото тук говорим точно за това, следва да се отчете факта, че е необходимо да се вземе предвид и съгласието на потребителите. Необходимо е да се вземе предвид цената, необходимо е да се вземе предвид и евентуалния пробик на електромобилите, да се вземе предвид поведението на потребителите в различните държави. Освен това е необходимо да има инвестиции в инфраструктурата за зареждане. Важно е да се заложи на научната дейност, на иновациите. Това може да стане под формата на данъчни стимули, под формата на сътрудничество с технически университети, за да може да се развиват по-добри технически умения. Добре е, освен това, да се предвидят и макроекономически мерки, освен това да се предвиди по-ефикасен цикъл на, на изпитване – много е важно потребителите да бъдат стимулирани за всеки един продукт, който те биха пуснали на пазара. Благодаря. Благодаря от името на екара господин Тушеновски. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за този проект на текста. Текст е може би свръх амбициозен. Нека да не забравяме, че автомобилната индустрия е един от основните двигатели на европейската економика. 12 милиона души са заети пряко в автомобилната индустрия. На 40 милиарда годишно възлизат инвестициите в научна дейност за този сектор. Това са страшно много пари. Ако съответно заложим драстични по своя характер цели, това би могло да обърне с главата надолу економическия модел с всички проистичащи от този факт последствия. Предложенията са свързани с дизеловите автомобили, свързани с като цяло с намаляването на емисиите. Не трябва да говорим само за въглероден двуокис, естествено. Не трябва да забравяме и азотните окиси. Дизелгейт и онова, което се случи с съответното разследване, демонстрираха колко е важен е този въпрос. Искам да подчертая технологическата неутралност като водещ принцип. В настоящото предложение говорим твърде много за електрически автомобили, но забравяме, че има и други технологии. Технологии, които биха могли да спечелят тази нерешена предварително битка – Политиците и администраторите не би трябвало да насърчават една технология за сметка на друга. Това е много лоша стратегия. А ако трябва да се върна към казаното от колегите в недалечното минало, целите са амбициозни – 30%. Някои искат да се отиде още по-далеч. Аз мисля, че 30% е много повече от заложеното в пакета за климата. Нека да бъдем реалисти от е, технологична гледна точка. Нека да проявим здрав разум. Не може просто да следваме сляпо политическите си амбиции. В момента се предвиждат много сериозни изисквания за автомобилната индустрия. Нека да не прекаляваме, защото всичко това може да рефлектира негативно върху нас. Благодаря, господин Рике. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа. Две общи бележки. Първо, независимо от заглавието, доклада всъщност засяга три теми едновременно. От една страна околна среда, от друга страна технология, т.е. какви технологии ще бъдат необходими в бъдеще и трето економическа за конкурентна способността и за съответните индустрия. И трябва да се намери баланса, а аз не считам, че това се случва в доклада. Второ, има много силен уклон към технологии за нулеви емисии, но това не е реалистично. Електрическите автомобили няма да дадат възможност да се е, постигне това, нито пък ще се случи това с пълно смяна на производството и прибягване към възобновяеми енергии. Някои неща също не се отчитат, примерно, включително и в доклада на комисията, а именно социалната цена – емисията а, на глава на, на пасажер е едно, друго е, е емисията на МПС. Тук. После, а, електрическите автомобили трябва да се отчита при тях каква е, е цената за изграждане на съответните мощности, включително мощностите за зареждане и колко е времето за автономно придвижване. Много важни елементи, които са, имат отношение към цялата индустрия. И е, докладчикът е, от нашата комисия като че ли е по-голям екстремист от докладчиците на другите две комисии в е, целите си. Предложението на комисията само по себе си е, се отклонява от предходния регламент, но все пак е балансирано и в тези три аспекта. Затова смятам, че ние трябва по-скоро да, се придържаме към него. И да, нека да кажем следното. Добре е да търсиме максимално изпълнение на целите за борба с климатичните промени – но нека не е, забравяме, че тук става дума за една индустрия, която има определящо значение в Европа. За мен предложението на комисията може да бъде подобрено, но само по себе си не е лошо. Благодаря, господин Рике. От името на групата на Обединената левица, господин Силикиотис. Благодаря, господин председател. В началото и аз бих искал да благодаря на докладчика Якоб Далонде за този проект. Мисля, че той задава една добра рамка за бъдещата ни работа. Нашата група е съгласна, че е много важно да се преследват смело всички цели, които вече са определени за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, тук се говори по-конкретно за новите лекотварни автомобили и новите леки автомобили. Естествено, искаме и да сме реалисти. И в светлината на всички данни, които идват от индустрията, това не е маловажно. Много често определяме цели, които не са реалистични и в крайна сметка се стига до изкривен ефект не само по отношение на потребителите, но и по отношение на околната среда. Що се отнася до потребителите, имаме нужда от данни за емисиите, които да са съпоставими, що се отнася до различните паркове. Когато говоря за възможност за съпоставка, имам предвид да може да се направи една класация на, на емисиите, която да е достатъчно разбираема. На следващо място искам да спомена обучението, искам да спомена и сътрудничеството с социалните партньори. На широка основа необходимо е да се създаде инфраструктура, освен това, за зареждане. Ако пазарите не успеят, успяват да реагират както трябва на въведените мерки, трябва да има намеса на държавата. Нека да разгледаме всички съществуващи технологични опции. Не става дума за това да изберем някакъв победител. Имаме различни варианти за действие – когато говорим за електромобили, например, има много различни варианти и възможности за действие. Не би трябвало да си затваряме вратичките пред себе си. А по отношение на измерването на емисиите, искам да кажа, че то трябва да се осъществява в условията на шофиране. Ако се прави нещо подобно, ще избегнем скандалите с манипулиращия софтуер и така нататък. Много е важно да стъпим на солидна научна основа, за да можем да сме уверени наистина, че нещо подобно няма да се повтори. Благодаря, господин Силикиотис. Шестима колеги искат да кажат нещо. Бих искал да ви напомня, че ще имате по една минута на човек, не повече. Първа ще е госпожа Ван Бремт. Благодаря. Ще се опитам да съм пределно кратка. Е, чух внимателно казаното от е, докладчика и от докладчиците в Сянка. Всички говореха за Парижкото споразумение, че то трябва да се спазва и след това чухме всякакви други аргументи, защо не трябва да се е, спазва предложението на комисията. Искам да кажа обаче, че предложението на комисията е толкова неамбициозно, че то няма как да отговори на Парижкото споразумение. Между другото, трябва да погледнем и индустрията. Всеки трябва да поеме на плещите си своя дял. Ако автомобилната индустрия не поеме онова, което трябва да поеме, другите части от нашата обща промишленост в нейната цялост ще трябва да поемат на плещите си честа на автомобилната индустрия. На следващо място, нулевите емисии, извеждането от експлоатация, ще говоря за този въпрос малко по-късно. Искам да кажа, че трябва да сме много амбициозни в двете цели, които сме си заложили. Трябва да сме по-амбициозни от предложението на комисията. Трябва да сме много амбициозни по отношение на мандата за ниски емисии. И накрая имахме комисия анкетна по своя характер, която работи много добре. Имаше голямо мнозинство в парламента за това да се следва доклада на комисията, позната като Dieselgate. И в крайна сметка всички гласувахме да извадим от експлоатация автомобилите, които генерират въглероден двуокис до 2035 година. Нека да следваме препоръките на пленарна зала и на комисията Дизелгейт. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Верна. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Радвам се, че тук в нашата комисия можем да обсъдим този дебат. Аз съм съгласна с Катлин Ван Бремт. Необходимо е да направим много, за да постигнем целите в областта на климата. По-конкретно бих споменала праговите стойности за автомобилната индустрия. Необходимо е да се инвестира в електромобили и съответно необходимо да има много високи прагови стойности Съответно, следва да потърсим възможности за участие на инвеститорите. Инвеститорите трябва пък да имат сигурност тогава, когато влагат своите средства, защото без да има търсене, няма как да има инвеститори. Потребителите трябва да бъдат информирани защо трябва да избират превозни средства с ниски нива на емисии, за да бъдат мотивирани потребителите, трябва да съществува необходимата инфраструктура. Отново казвам, частните инвестиции, инфраструктурата, това са ключови въпроси. Много е важно да не забравяме, че става дума за един много важен преход, за една много важна промяна, която ще доведе и до социални сътресения. В автомобилната индустрия има страшно много заети. Ето защо трябва да се работи с социалните партньори. Законодателя трябва да работи и с синдикатите. Защитата, опазването на климата е задължение на цялото общество. Нека да не забравяме и приноса на работодателите и на заетите в автомобилната индустрия, защото те самите също са част от нашето общество. Ако има санкции, то трябва да има и стимули. Много е важно да има амбициозни, разумни цели, такива каквито сме заложили в рамките на други инициативи до 2030 година – когато е, очакваме намаляване на производството в автомобилната индустрия, е необходимо да има съпъстващи мерки, които да компенсират. Благодаря и аз очаквам е, едно ползотворно сътрудничество от тук нататък. Господин Ника. Благодаря, господин председател. Миналата година дебатирахме моите изменения към директивата за енергийната ефективност на сградите и говорихме за задължителни нови паркинги с места за зареждане, за реновации, за различни проценти, за различни броеве места за зареждане и така нататък. Това ви го напомням, за да подчертая, че много говорим за електромобили, много говорим за тяхното лансиране на широка основа, но нямаме достатъчно места за зареждане. Тогава, по време на миналата година, когато обсъждахме този доклад, вие се отказахте от задължителните цели. Сега се говори за амбициозни действия и мерки до 2025, 2300, 2035, докато нямаме достатъчно места за зареждане, няма да говорим дори за 5% електромобили, защото хората няма да могат да ги използват. На следващо място – Целите в тази директива трябва да са а, вписани в целите за сградите, за местата за зареждане, които трябва да бъдат в сградите. Иначе ще има абсолютно скъсване с действителността. Ще имаме една научна фантастика или нещо като детска шега. На следващо място трябва да избягваме рисковете да определяме предварително една конкретна технология като водеща. Не можем да кажем сега коя ще бъде устойчивата технология. Особено когато целим проценти над 10% за автомобилите в Европейския съюз. Има технологии, които се основават на въглерода и не само. Би било голяма грешка да се заложи само на един вид технология. Нека да окажем подкрепа на всички нови технологии, за да видим в крайна сметка коя ще е най-устойчивата и най-конкурентоспособна. Ти на трето място, мисля, че е много важно да поискаме от Европейската комисия информация за оценките на въздействието, за да може да разберем каква цел трябва да следваме в действителност и какви политики би е, следвало да приложим. Катлин Вам Бремт справо говори за конкретните цели, за въглероден двуокис, например. Каква точно трябва да е целта, каква точно трябва да е целта по отношение на процентите въглеродни автомобили, тъй като аз съм голям поддръжник. Не можем да имаме 100% електрически автомобили в бъдеще. След 10-15 години може да се окаже, че тези електромобили не са толкова способни. Кой знае, благодарение на Хоризонт 2020 можем да стигнем до някакво чудо и през 2300 година да имаме една съвсем нова технология. Трябва да видим на първо място, както вече казах, какви ще бъдат задълженията за държавите членки относно местата за зареждане. Другите технологични решения, например, свързани с въглерода, в момента се тестват. Един важен е, германски автомобилопроизводител тества въглерод, не въглеродни, а водородни технологии по-скоро на широка основа. Може би това ще е магическото решение. Нека да не забравяме, че много често има хора, които говорят за неща, които са напълно неосъществими. Аз съм много съжалявам, че се отхвърли предложението миналата година, което имахме за енергийната ефективност на сградите. Има хора, които казват, че 15% е утопия. Може и това да е така, защото нямаме достатъчно места за зареждане, независимо дали говорим сега за електромобили или за водородни автомобили с водородно задвижване, нямаме необходимата инфраструктура. Господин Мартан. Сега, не, ако е, не, може, не, не напредваме, не, не, не ускоряваме темповете, с които работим в това отношение. Е, да, решаваме до 2020 да го направим, но това е утре. Е, как ще е, създадем нови модели, е, електромобили, Volkswagen работи по цялата гама, но има много региони и страни, които казват до 2030-2014 ще забраним всички бензинови двигатели и дизелови в градовете но трябва на практика да инвестираме в инфраструктурата с публични инвестиции. Е, и тези публични инвестиции трябва да се е, е, отчислят от публичните разходи вашето послание, ако позволите да се насърчават иновациите в биогоривата, това трябва да, да има стимули за изнамиране на нови е, биогорива, с е, е, които водят до нулеви емисии и замърсяват околната среда с нулеви емисии. 25.2 км на, на, на ден са би трябвало да, да е, въвеждаме нов вид, нов тип автомобили. Е, тоест, е, това трябва да ни даде тласък да бъдем енергийно ефективни и да търсим нови чисти енергийно ефективни превозни средства. Благодаря. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Аз е, се без... така, мен ме смущава становището на нашия е, доклад докладчик, макар че за дългосрочната цел за намаляване на емисиите от СО2 е, съм съгласна, но е, електромобилите там промяната няма да стане от днес за утре, трябва да сме реалисти. Инфраструктурата, дори всички е, тротуари да покрием с колонки, е, пак няма да успеем, защото е, не сме е, е помисли нито за хибридните е, е средства, е, въобще не можем да се възползваме от преимуществата, които ни предлагат новите технологии. Е, това ме притеснява. Целите за 2020 едва ли ще можем, можем да постигнем. Е, остават ни три години преди целта. Производителите имат нужда от по-дълъг хоризонт. И мисля, че е добре да правим разлика между различните превозни средства комерциални е, пътнически. Е, комисията е, все пак предложението е в добрата посока, но становището за мен не е достатъчно добро, то страда от известен догматизъм, но разбира се, предложението на комисията предложи на, подлежи на разглеждане. Благодаря сега господин Клод Тюрмеш, Радио Люксембург. Благодаря. Аз съм автор на следващия доклад, затова ще бъда кратък. Трябва да разбираме, че каква е физическата реалност за това предложение? Водорода е три пъти по-ефективен, отколкото ефикасен, отколкото електричеството. За една кола на водород е много по-ефтино в това отношение. Е, там електро, чрез електролиза се получава водорода. Е, значи увелич... умножете с 8 или с, е, по 8, на 8 или 10 показателите така че е, кола на водород е много по-ефективна физиката, физическите е, показатели показват, че това е много по-добър вариант. Е, първото, е, първо поколение от зелени еко батерии, акумулатори, освен това, те са 100% в, рециклируеми в а, а, Тоест, не трябва да а, използваме батериите от миналото и да мислим по отношение на батериите от миналото, а да видим как това ще функционира след няколко години. Европейската комисия ще произвежда европейски европейски зелени екологични батерии, тъй като на индустриално равнище това, което е, се опитваме да правим в сравнение с е, Китай, е, ние работим по батериите, работят по батериите на бъдещето, така наречените зелени батерии. Това ще е етикет, който ще защити новия пазар. Накрая един електромобил, дори когато разглеждаме, мислим за енергийни микс. Електроавтомобил е пет пъти по-ефективно от дизеловия. Дори с този микс ще имаме стимул да насърчаваме обновяемите източници, защото електромобилите ще се захранват с обновяема е, електроенергия и когато си мислим за въглеродните емисии, мисля, че трябва да работим по посока на електромобилите. Очевидно, преимуществата са там. Госпожа Вирконен, и аз искам да кажа няколко думи, тъй като темата е изключително важна и интересна. Знаем, че сме изправени пред много големи предизвикателства, що се отнася до намаляването на емисията от транспорта, защото всички знаят, че това е единствения отрасъл, където емисиите се увеличават постоянно, така че предизвикателствата са много големи. В същото време знаем, че всичко това ще отнеме много време. Не е лесно да се намалят емисиите много бързо. Има само 4 държави членки в Европейския съюз, които имат по-малко емисии от шосения транспорт спрямо 90-та година. Финландия, е моята страна, е една от тях. В повечето страни обаче емисиите се увеличават през цялото време. Много е важно да имаме един технологично неутрален подход. Нека да не залагаме само на една технология, защото науката напредва, може да има нови превозни средства. Най-добрият начин да се намалят емисиите сега е да се премине към възобновяеми горива за съществуващите автомобили. Е, знаем, че има проблеми по отношение на устойчивостта, естествено. Добре е, че залагаме на електрическите автомобили, но и там има много пречки. Индустрията на батериите и акумулаторите не е толкова добре развита и там има доста е, възможности за, за проблеми. Мисля, че трябва да има един технологично неутрален подход, да се мине малко в страни от е, изкопаемите горива, технологията, индустриите трябва да определят пътя напред. Нека не ние да определяме какви са технологиите. Нека да не поставим ударението само върху изкопаемите горива, обаче има и други неща, които следва да вземем предвид цялата инфраструктура, логистичната система, доколко е ефективна, как ще я планираме и цялата технология. Има много, много различни отрасли, сектори, на които трябва да обърнем внимание предизвикателствата не са малко. Най-важното е да има технологична неутралност. Благодаря и сега от името на комисията господин Мецер. Благодаря. Благодаря за това, че давате думата на комисията. На този етап може би трябва да обясня какви са основанията, на които стъпихме, за да създадем това предложение и защо имаме предложения, които са много по-низки от е, онова, за което говори докладчика. Мисля, че комисията гледа основно три неща и ги разглежда заедно. Въздействието върху околната среда, въздействието върху потребителите и социалното въздействие. Въздействието върху заетостта, например, особено светлината на иновациите. Когато погледнем екологичното въздействие, много хора споменаха Парижкото споразумение. Да, Европейския съюз трябва да намали своите емисии с минимум 40% до 2030 година спрямо 1990. Това изисква съответно от секторите извън СТЕ да намалят своите емисии с средно 30% до, до 2300 година спрямо 2025 година. Ако погледнем транспортния сектор, може би това не е най ефтения начин да се действа. Най-рентабилният начин да се стигне до намаляване на емисии е да се определи ниво от 25%. Комисията в крайна сметка определи едно предложение от 22%, 22%. Само на тази основа обаче не може да се действа. Съответно, през месец май комисията ще има предложения за камионите. Знаете, месец май е много красив. Е, има и други предложения, които ще се появят, е, например за е, така наречената евровинетка, за комбинирания транспорт и още нещо, за което вие намекнахте смесването на горива в предложената нова директива за възмовяемите източници. Имаме и мерки, които ще предложим във връзка с националните политики на държавите членки, защото когато говорим за е, управление на трафик, управление на мрежите. Брюксел не е мястото, където трябва да се определя какво се прави в държавите членки. Когато разглеждаме възможностите за намаление, 40% например, Що се отнася до въгроден двуокис, е, това означава, че ще имаме около 3% намаление. Тоест, е, това няма да доведе до кой знае какви резултати. Ако погледнем 30% за които говори комисията, спестяванията за потребителите през 2030 година ще възлязат на около 1400 евро. Ако обаче увеличим целите, това означава, че ползата за потребителите в крайна сметка ще намалее. Ако се увеличи целта до 40%, ще има намаление с около 400 евро. Ако увеличим целта до 50%, ще имаме намаление на ползите с до около 1000 евро. Защо? Защото разходите за производство ще нараснат. По отношение на въздействието върху заетостта, мисля, че това е нещо, което се обсъжда и мисля, че виждаме много различни данни в това отношение. Ще трябва да погледнем внимателно какви са прогнозите. Ако погледнете предложението на комисията, тези 30%, ще видите, че няма да има намаляване на заетостта всъщност може да има известно увеличаване, защо заради микса технологии, който проистича от тази цел от 30%. Ще видите, че ще има един голям дял на хибридите, Знаете, че тези автомобили имат два двигателя с вътрешно горен електрически двигател, така че няма да има драстично намаляване на заетостта, ако заложим на подобни технологии. Ако погледнем цифрите, споменати в доклада на ИТРЕ, ще видите, че има увеличаване от 45% от 2025 година 75% до 2030 година, естествено въздействието ще бъде много по-драстично. Ако погледнем предложението за автомобилите с нулеви емисии, ще видите, че там няма да се отчитат всички автомобили с ниски нива на емисии. Е, съответно, се чудя какво ще стане по отношение на работните места. Как може да се говори за някакво такова голямо подобрение? Комисията се опитва да гарантира гладък преход към автомобили с ниски нива на емисии или с нулеви емисии. Освен това искаме да дадем достатъчно време за промяна на образованието, на възможностите за работниците по цялата верига. Много е важно да се спомене, че има цели региони в Европа, които зависят от автомобилната индустрия и нещо подобно, някакви подобни предложения биха били изключително проблематични за тях. Мисля, че трябва да се даде достатъчно време за разговори. Утре ще се срещнем в комисията по транспорт съвсем скоро Комисията по околна среда също ще даде своето становище. Комисията е готова винаги да коментира и е готова да направи допълнителен анализ, ако има нужда от така. Благодаря. Благодаря, казва председателя и сега най-накрая докладчика е господин Далунде. Благодаря, благодаря за тази възможност да обсъдим този толкова важен въпрос. Няколко думи за това, което казаха колегите. Някои се притесняват, че твърде голямата, твърде амбициозна цел би създава проблем за производителите. Мисля, че е точно обратното. Европа изостава. Тя е заложила твърде много на дизела, а Калифорния, Китай и Япония работят за превозни средства с нулеви емисии. Те са бъдещето. Не можем да продължаваме да залагаме на старото мисля, че ще има проблеми и безредици, ако използваме колите от миналото, а не колите от бъдещето. По отношение на социалната на социалния въпрос. Някои смятат, че по социални причини е добре да се забави този преход, но аз мисля, че ако отлагаме, в крайна сметка ще трябва да имаме изключително резки мерки тогава, когато се наложи да ги вземем. И ето защо би било по-смекчено въздействието върху трудовите пазари, ако действаме сега по- плавно. И накрая относно автомобилната индустрия и неното място в економиката. Мисля, че моето предложение ще даде възможност за инвестиции, за нови технологии, за ново производство и за нови умения. Аз съм убеден, че автомобилната индустрия може да се възползва от този екологичен преход, ако създадем необходимата рамка. Ето защо трябва да сме водещи, що се отнася до създаването, използването и износа на автомобилите на бъдещето. Благодаря, господин Далунде. Нека да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменения по този доклад е 26 април в 12 часа. 26 април в 12 часа. И сега отиваме към следващата тема насърчаването на чисти енергийно ефективни пътни превозни средства. Докладчик е господин Тюрмес. Представете сега своето становище. Е, е, Благодаря. Обществените поръчки от страна на правителства, но и от местните органи. Имайте предвид, че когато говорим за обществени поръчки, е, за превозни средства, ако местния орган или набор от местни органи например, е, обявяват търг за събиране на е, отпадъци, може да, по, да посочи с какво превозно средство да става събирането на отпадъци. Тоест, е, понятието, темата е много по-широка, отколкото колите или превозни средства, които притежава местния орган, но това е също, тук се включват и превозни средства, които извършват обществените услуги. Ние имахме съществуваща директива, която беше толкова е, слаба, че въобще не е, функционираше. Сега комисията предлага нейното ревизи... ревизиране, преразглеждане. Добре е, че комисията излиза с такова предложение, но мисля, че то трябва да е по-фокусирано. Някои от вас казват тук, говорят за технологичен неутралитет. В света е, на изменение на климата това, такова понятие не съществува. Това е, е нонсенс. Имате една планета, е, замърсяване с въглерод, трябва да закрием мините, добива на твърдо гориво, но това просто не функционира. Разбира се, има технологии, е, които отговарят на е, условията, те имат обаче различна степен на, на, е, на ефективност. И ако говорим за електромобили плюс хид, е, водород, т.е. хибридизацията означава комбинация електричество и водород. Това е един от вариантите, според мен. Тук нещата опират до и до замърсяване на околната среда. Но не само до това, но и индустриална политика. С една число ще ви е, разкрия цялата градина. В е, Китай в момента има 400 000 електробуса. Колко електробуса имаме в Европа? Не стига си числото дори до 2000, под 2000. Тоест, нито една от е, големите европейски е, автобусни компании е, не използва електробуси. 10-15 такива компании в Китай вече ползват хиляди електробуси. И ако искаме да оцелеем в индустриалната политика, трябва да изпратим ясно послание. И това, което можем да направим с обществените поръчки е да създадем един е, пазар, насърчаващ пазар за електро, е, електрични, хибридни е, превози средства, включително водород, които доведат до следващото поколение батерии. При батериите нещата са ясни. Искате, питате една компания къде могат да купе най-ефтините батерии, отговорът е не в Европа. LG са от Южна Корея, Китая, Панасоник, от Япония и така нататък. Обсъждали сме тези въпроси с комисията и стигнахме до извода, че единственият начин Европа да се върне в играта е да мине на зелени екобатерии. Те са 100% е, рециклируеми, значи те са проектирани така, че да могат от самото начало да бъдат рециклирани. Знаеш от самото начало, че когато разглобиш е, е природно съседство, това може да се рециклира. И второ, фабриките е, е, за батерии трябва изцяло да работят с 100% обновяемо електричество. И това е случая с въпросния проект в Швеция. Третия Проблем е, е източника, е, а, е, производство, което може да става и в Европа и другаде с устойчиво минно дело. Значи, Става дума за закупуване на определен процент електромобили, но и свързването им с съответните акумулатори. Аз съм стигнал до числа, които продължат на обсъждане, но комисията няма числа за 2020. Мой анализ сочи, че сега въпросът е печелиш или губиш, защото през 2020 вече пазара трябва да е, е пазар, който да е основен пазар в Европа. Тук местните органи, това трябва да е задължение на местните органи. И е, ще ви кажа, те са готови да се включат, ако разбира се им се предложат е, съответните пари. Е, цяла глава съм посетил на е, фонда е, свързване, свързване на Европа е, и Хоризонт 2020. Пари трябват самото начало, очевидно. И друго, не мислете нито за миг, че можете да очистите градовете бързо, ако само купувате нови автомобили. Има 350 е, е, хиляди градове в е, хиляди града в Европа, които не отговарят на изискванията за чистота на въздуха. За тях предлагам специални програми за съвременяване на автомобилите. Това е програма, която ще доведе до бързи резултати за тези 350 хиляди 350 е, града в Европа, които са в нарушение на е, законодателството в Европейския съюз. Това е накратко обобщението на моя доклад. Благодаря на господин Тюрмеш. Сега от е, НП господин Гамбус. Две минути имате. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Турмес. Ние ще внесем изменения по това предложение. Мисля, че сега се, е, сме по-далече от целта, отколкото бяхме преди. Искаме да има балансиран текст, който е, да стъпи върху консенсус и съм сигурен, че измененията, които ще внесат политически групи, ще допринесат. Ясно е, че имаме нужда от стабилна правна рамка, ясно определени цели, е, постижими цели, които могат да бъдат изпълнени и Европейски съюз да, се, е, да спазва мъжовните си ангажименти, е, Парижското споразумение, например но критериите, които формулираме тук, не би трябвало да доведат до влушаване на процеса по индустриализация в Европа. Трябва ни производство, което е конкурентно, новаторско и да създава нови работни места, за квалифицирани работни места при това. Този процес на реиндустриализация изисква да бъде, трябва да бъде балансиран, за да можем да достигнем целите си от емисии от со 2 и съответно замърсяване на въздуха и също време да се е, създават работни места и да се насърчава производството. Целите са ни ясни, ние ги споделяме, но трябва да придвижим напред процедурата с обществените поръчки, да създадем един висококачествен пазар за автобуси, е, и, и, аз, и ефективни и чисти е, е, моторни превозни средства. В противен случай не можем да стигнем е, да бъдем конкурентни на европейско равнище, на световно равнище. Всякаква политика, която води до е, намаляване на нашата конкурентоспособност, е, глобална такава, е обречена на провал. Трябва да защитаваме производителите, да предотвратяваме нелояна конкуренция от трети страни. Приключвам. Предложението на комисията поставя много различни въпроси. Докладчика е, добави някои от тях. Някои от нас сме, с някои сме съгласни, с други не, но общо взето члените на моята група. Е, това е, е становището на члените на моята група. Трябва да сръчаваме е, производителите, да се създават работни места. Не можем да си позволим да имаме неконкурентна економика, но разбира се, трябва да спазваме международните си ангажименти във връзка с изменението в климата. И мисля, че това е нещо, което е приемливо за всички политически групи. Благодаря. Сега господин Корумбашев е, от Социалисти демократи. Председател, <clears throat> позволете ми да започна с това, че най-напред е необходимо да говорим за осигуряване на необходимата инфраструктура, тъй като в момента в Европа имаме около 120 хиляди зарядни станции, са необходими поне 5-6 пъти повече. Без да осигурим тази инфраструктура не е възможно да принуждаваме възложителите на обществени поръчки да изискват от изпълнителите на доставки или услуги да покриват подобни минимални цели. Необходимо е да се осигури допълнително финансиране, което трябва да бъде както по отношение на публичните възложители, така и по отношение на местните и регионалните органи, което разбира се се отнася както за обществения пътен транспорт, така и за, например, услугите за събиране на битови отпадъци. Изискването за тези минимални цели ще увеличи цената на тези услуги, а както знаете, те са сериозно перо в общинските бюджети, които в много от случаите така или иначе са недофинансирани. Финансовите инструменти на Европейския съюз трябва да бъдат мобилизирани и на национално, и на регионално, и на местно ниво. Тук може да споменем и механизма за свързване на Европа, който финансира проекти, които ще помогнат за изграждането на липсващите звена в сектори като транспорт, енергетика и дигитални услуги, така и механизма за чист транспорт, както и Европейската инвестиционна банка. Разбира се, тук трябва да отбележим ролята и на многодишната финансова рамка, която трябва да предвиди в новите си разпоредби в сферата на транспорта и изпълнението на тези цели. Искам да отбележа и още един момент, а именно целият жизнен а, цикъл на едно превозно средство. Ние трябва да оценяваме един автомобил, автобус или камион не само по това какви емисии отделя по време на своята експлоатация – но и това какви емисии въглероден двуокис се отделят за неговото производство и след това за, рециклиране, за неговото рециклиране, за да имаме една цялостна честна оценка за това какви емисии въглероден двуокис се отделят по време на целия жизнен цикъл на това превозно средство. Смятам, че трябва да се отдели и а, да бъде стимулирано това производство, което а, ни дава възможност с по-малко емисии въглероден двуокис да произвеждаме такива средства и както след това и по-лесно да ги рециклираме. Благодаря ви. Thank you for... Е, за Каре господин Ташанавски. Мисля, че е, най-добре е да продължим дискусията от предишната е, тема, така че ще се опитам да не повтарям. Благодаря на докладчика за проекта. Тази, този дебат е, си заслужава усилията, разбира се. Е, и е много навременен. Дали предложението е много амбициозно или е, става дума за най-добрия технологичен вариант, е, но само едно уточнение. Когато говорим за обществените поръчки в публичния транспорт, има системи за нулеви емисии, например във Франция, т.е. трамваите са изцяло електрически. Но разбира се, има урбанистични ограничения има ограничения и на при бат, системите батерии, акумулатори. Когато говорим за транспорт, не можем да продължим с сегашните акумулатори. Те се зареждат много дълго и така нататък. На този етап не можем да си позволим други системи поради техническите ни ограничения. И като бивш кмет на голям индустриален град, трябва да кажа, че когато започнахме, никак не беше лесно. Обеден съм, че днес има достатъчно технологичен потенциал за създаване на ново поколение батерии и складиране на е, енергия но на този етап сегашните ни батерии срещат с блъскат с препятствия в градовете. Нямаме зареждащи устройства на всеки ъгъл в градовете. Ако имаме автобусни линии, които трябва да е, да кажем, където е, връзката е двучасова, значи след всеки час е, действие в движение трябва да се зарежда акумулатора. Това е много сложен проблем но не трябва, разбира се, да пречим на развитието, защото някои неща, които сега не изглеждат като единственото възможно решение, могат да се окажат по-прости в бъдеще. Друг проблем е, са историческите центрове на градовете, европейските градове. Това също трябва да имаме предвид, когато си поставяме много големи и амбициозни цели. И трябва да отчетем в дискусията и това. Господин Тешановски, сега за Алде Майснер. Благодаря, благодаря на докладчика за е, добре свършена работа. С, с изказалите се, с някои неща от текста съм съгласен, с други не е, обществените поръчки могат да ускорят всичко е, е, много, до голяма степен. Съгласна съм с това. От гледна точка на комисията трябва да видим за, е, трябва да помислим и за жизнения цикъл. Е, важно е не само от, е, важи се не само емисиите по време на движение, но и е, при производството на превозно средство, след това рециклирането и така нататък и друго. Е, е, когато правим реклама на електромобилите, би трябвало да е, си останем технологично неутрални, защото е, в това отношение Европа е на верния път и може да има водеща роля, защото е, има напредничеви е, биогорива и така нататък. Е, има синтетични биогорива. В бъдеще, може би, това ще се появи в скандинавските страни, например, залагат повече на електромобилността, не толкова на газа. имаме е, рам, рамкова директива за альтернативните е, горива. Е, тук става дума и за водород е, и други, така че е разумно е, да го правим и трябва да. Е, тук опира въпроса и до дали какво е, пред, ще се случи, ако е, раз, раз, е, разчитаме на собствени средства, по ЕФСИ и така нататък. Дали ще са достатъчни? Вече работи много за е, е, намаляване на емисиите от СО2. Не трябва обаче да, да, да застрашаваме е, развитието и в е, селските райони. Е, би трябвало да гледаме малко по-реалистично на нещата, е, да видим е, подобно на Китай какви други възможности е, предлага има в Европа и в този дух ще направя изменения. Сега господин Сориньо. Muito obrigado, eu queria agradecer ao relator. Nós tivemos... Много благодаря на докладчикът. По време на дискусиите по двете последни становища обсъдихме неща, които са от изключително важно за бъдещето на Европа. И тук бяха повторени няколко идеи, именно, че трябва да бъдем водещи в енергийния преход. Ние не винаги отчитаме реалността, защото в тези области все още далеч не сме водещи. Затова трябва да бъдем и по-амбициозни. Съгласна съм с Съгласна съм с това, че трябва да действаме на етапи. Първо да актуализираме настоящия модел, а, модел, а след това да търсиме и новите технологии на базата на, на екологосъобразни акумулатори и така нататък т.е. да търсиме максимално модерни технологии и да настояваме те да бъдат е, приети в е, по-широка степен. Утре е, ние ще представим становището си. Тук става дума за, действително за ключов дебат. Много е важно да подчертаем ясно и позициите си за зареждащите мощности. Програмата за 2300 трябва да залага на чисти енергии с цели, които дават възможност да бъдат постигнати. Mulțumesc, domnule președinte. În Господин Ника, благодаря. Мога да кажа, че харесвам доклада, защото той засяга доста идеи, от които се интересувам. Първо, публичният транспорт. Там не можем да постигнем всичко, което искаме, много често поради липсата на информация. Примерно в родния ми град има желание да се закупят чисти автобуси, но няма откъде да намерят информация кои са компаниите, които произвеждат такива. Запитах местните власти, те не бяха наясно. Комисията трябва да осигури известна помощ в такъв смисъл. Съвсем наскоро бях в Сан-Франциско. Там трамваите на обществения транспорт, тролейбусите, хибридни автобуси, електрически автобуси. Това е ежедневие по улиците. Много малко са дизеловите е, МПС. Може би 90% от е, публичния транспорт е, се движи с модерни автобуси и тролейбуси. Аз е, е, познавам много малко случаи, примерно, и с е, успешни проекти за нови, модерни локомотиви. Докладчика трябва да предвиди и няколко варианта, когато коментираме темата за акумулаторите. Първо, кои и как ще получават разрешения за производство. И второ, как ще се извършва категоризацията им на база тегло или какво. После, за леките е, търговски е, средства се предвиждат някакви графици от порядъка на 7 години, но 2025 година като срок изобщо не е достатъчно добър срок от гледна точка на предвидимостта за производителите. Добре ще е докладчикът да отчете и тези съображения, съображенията за предвидимост, за да може предложението ни да бъде устойчиво. Трето, трябва да се отчитат и отделните ситуации в отделните страни. Мисля, че е, в е, южните страни е, някои ще получат удар направо. право. Е, целите е, за Румъния до 25-та, за нулеви технологии до 2030 изключително амбициозни. Мисля, че трябва да преразгледаме е, тези цели на базата на етапи. Виждам, че има много приложения за по-тежките МПС. Там съм още по-скептичен не знам има ли е, големи е, камиони, освен тези, е, произвеждани от Тесла, за да постигнем съответните предвидени цели. Как точно да стане това? Е, така ще се създаде монопол. Може би трябва да се обмислят е, различни технологии. Има и други нереалистични е, предложения, които се оспорват от е, експертите. Благодаря. От името на комисията сега нека да дам думата на техния представител. Благодаря, че давате на комисията възможността да коментира. Благодаря и на докладчикът за е, неговия текст. Той подсилва нивото на амбиции на комисията. Първо искам да поясня следното. За, според нас това е изключително важно, особено свързано с коментарите за това дали има електрически големи камиони. Комисията търси е, ниски емисии, но това не означава, че се препоръчват само електрически е, МПС. За е, леките пътнически и търговски автомобили целта до 2025 е, е от порядъка на 25-40 грама. Това е, е постижение с най-добрите хибридни автомобили. 0% емисии до 2300 се предвиждат. А за тежките автомобили предложението на комисията в момента е да се включат електрически водород и е, природен газ. И след като има съответните стандарти, вече парламент е, ще включиме съответните цели. Парламента е, предлага различни прагове, включително и за тежките автомобили. И предложението на докладчика всъщност е по-логично. Нямаме за цел обаче още 2025 да се стига до 0%. Е, няма такъв е, вариант. А за по-късните периоди е, нулевия процент се постига с съответната налична технология. Чухме коментари за цикъла, целият цикъл на живот на МПС. Що се отнася до това да бъдем, да се съобразяваме и с друго законодателство, да не се получава дублиране е, на базата на други предложения, считаме, че тъй като тук става дума за е, обществени поръчки за е, МПС, това е най-добрият подход – като се има предвид съответните ограничения. За момента това е единственото решение по отношение на превозни средства. И що се отнася отново до съображенията за цикъла на живот и коментарите за това дали има налична инфраструктура, мисля, че е редно да се вземе предвид, че предложението е част от един цял пакет. С него няма да се реши всичко. Знаете, има директива за альтернативни, за инфраструктура за альтернативни горива а и решения за насърчаване на най-устойчивите технологии за производство на акумулатори. Освен това, директивата за възобновяеми енергия разглежда различните сектори, включително транспорта. Тук става дума за пътнически автомобили и търговски автомобили – свързани с обществени поръчки. За нас това е, е подхода, който е удачен. Е, сега даваме думата и накрая на докладчиката, господин Тюрмен. Много благодаря на колегите за много конкретните коментари. По отношение на инфраструктурата сте прав, господин Корум Башев, но тук става дума е, за автомобили, където можем да реагираме много бързо. Ако става дума само за автобуси, е, там в депото ще има мощности за зареждане, е, така че проблема с инфраструктурата, който е свързан до някъде и с проблема на комисията, която не пред, пред, предлага пълно преразглеждане на директивата за възобновяеми горива, тук ние можем да действаме доста бързо. И ако възприемем вашите съображения, а ако се приемат, да речеме, електрически автомобили, трябва съответно да има изисквания и стандарти за пантографите и е, мощностите за зареждане. А в големите градове има проблем и с персонала. Става дума за много така познания, които са свързани с управляването на електрически автомобили. Та, когато е, говорим за пакет за финансиране, е много важно да работим в партньорство с местните власти. Освен това, за пантографите като говоря с автомобилните компании, те казват, че има проблем с конкурентно способността, защото различните модели са така направени, че не могат да бъдат използвани с различен софтуер. Та, много добре е да има иновативни технологии, но те са прекалено защитени и затова комисията би следвало да направи нещо. Отново, дискусията за цикъла на живот. Комисията трябва да излезе с много сериозен и подробен анализ, за да каже какъв, какво е положението в момента, какво ще бъде положението след 5 години. Защото в противен случай Дизелгейт и е, тези, които го направиха, е, видени, винаги ще ни обвиняват. За това са ни необходими много сериозни статистически данни и това трябва да направи комисията. За леките търговски е, МПС. Виждаме, е, че има абсолютна експлозия на е, използването на подобни МПС включително и за куриерски услуги. И ако в обществените поръчки се сложи акцент върху такива леки търговски превозни средства, там трябва да се отчита и друг проблем – шумът. Помислете си, ако с настоящото на законодателство – успеем в следващите е, договори за голяма инфраструктура да наложиме електрически е, машини е, в строителството. Това примерно би било огромно намаление на шума. Но ако няма натиск отвън, това няма да се случи. Така че е, има моменти, в които законодателството може да тласка новаторството, ако се направи съответно подходящо. Не знам дали е, разбирате много ясно е, споразумението за Париж. 2050 се е, предвижда да има нулеви емисии. Това е по темата електрически големите е, камиони. И ако е, не започнем да ги произвеждаме от сега и в 2300 е разрешено да се произвеждат камиони, е, които не са с нулеви емисии, те ще продължават да бъдат използвани 2050, така че няма да можем да се справим. В... После, е, биогориво. Е, биогориво е необходимо и за самолетите – а, за това е необходимо да се е, мисли за електрически железници. Сега големите компании работят по това да се произвеждат електрически е, самолети. Едва ли това ще стане толкова скоро? Затова самолетите ще имат нужда от биогориво. Много дискусии проведохме с колегите за това да има и реалистичен подход към биогоривата. Те трябва да бъдат използвани само в областта, където няма други възможности. За МПС и строителни машини има други альтернативи. За самолетите няма. Това също е дилема, която трябва да решим. И когато питате откъде да се купуват екологосъобразни автобуси, има си съответния сайт, комисията използва а, експерти, които дават съвети по отношение и на а, обществените поръчки в това отношение. Но действително имаме нужда от е, комисията, защото губиме твърде много време и няма така лесно намираема е, информация. Ако, примерно, една компания има 5 е, автобуса и купи два нова, нови електрически, тя ще си постигне целите. Та, би следвало да се настоява и да се насърчава да се купува новото поколение автомобили. Ние не искаме да ви караме да изваждате от употреба МПС, които все още са годни. Въпросът е да има и, това и предлагам, специални програми за усъвременяване на съществуващите МПС в Берлин. Не можем, примерно, да заместим всички е, автобуси. Е, някои трябва да бъдат просто усъвременени. Германия прави това. Примерно има пари и за Румъния и за България е, да го направят. Защото господин Юнкер е прав. Няма нужда да има разделение между изтока и запада. А, и когато съществува такова, то трябва да се преодолява с европейски пари. Така че се надявам Европа да направи крачки напред в това отношение. Срока за подаване на изменения е 30 април, 12 часа на обед, 30 април. И, е, дами и господа, още два а, е, важни теми ни остават. Сега а, е, се връщаме на... Отиваме на темата а, ста, информация за а, настоящи преговори. Директивата за възобновяема енергия, докладчикът не е тук и ме помоли аз да направя обобщението за това докъде сме стигнали. Съвсем накратко ще го направя. Вторият диалог по възобновяема енергия бе проведен през, на 27 май. Все още с законодателите се имат много голям разнобой в позициите. Е, целта, цял, крайната цел за за дела на възобновяема енергия на комисията е 27%. Ние очаквахме да се повиши е, амбицията на неформалната среща на министрите в София, но това не се случи. Също така бе направен опит от българското председателство на седем технически заседания да се постигне някакъв напредък. Ще има още такива срещи преди 17 май следващия триалог. По няколко члена има съгласие. Комисията по транспорт в момента а, дискутира технически подробности но докладчикът подчертава, че съвета като цяло не проявява достатъчно амбиции. Докладчикът счита, че през след... на следващата среща за Тиералог на 17 май и после на 21 май ще се получи е, мандат за преговор е, по всички компромиси по важните разпоредби. И е, също така отправя е, благодарности на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество. Господин Кели от името на НП, той не е тук. Господин Турмес, вие ли ще поемете? Заповядайте. Благодаря. Господин Бланко много добре описа положението. Нашата позиция е пределно ясна. Позицията на съвета пък е твърде далеч от нашата. Проблема в преговорите е следния. Докато съвета не реши да отстъпи поне малко, не се стига до никъде. Опитваме се да се възползваме от по-безпроблемните въпроси, за да работим по-усилено и да използваме тези въпроси като кос, когато дебатираме по-сложните въпроси. Транспорта, отоплението, господин Бланко Лопес работи много добре и аз искам да благодаря на секретарята между другото, тъй като той ни помага много в тези преговори. Аз съм докладчик в сянка от ЕКР и аз ще направя няколко коментара за това, което се случва. Мисля, че преговорите текат изключително бавно. И аз не съм убеден, че ще успеем да приключим работа в рамките на българското председателство. Вече ви съобщих от името на господин Бланко Лопес, че има теми, които са изключително сложни. Обеден съм, че за да премахнем въглеродния двуокис и въглерода като цяло от транспорта, ще трябва да имаме неконвенционални средства или пък ще трябва да е, спрем изобщо с използването на второто поколение биогорева. Трябва обаче да видим какво ще правим с нашите търговски партньори в това отношение. Не разбирам тази обсесия по отношение на електрификацията. Вече казахме по време на предишната точка, че трябва да сме по-неутрални. Аз самия в началото на май ще тествам за една седмица автомобил, който се движи с водород. Ако някой проявява интерес, е, мога да му кажа до какво съм стигнал. Между другото, шокирах се, че добрите предложения идват само от Япония. През е, юни 2017 година е, се спомена, че че за, за голяма част от ветрените турбини ще трябва да се внасят материали. Например, литии от Боливия и от Демократична република Конго. Обърнете внимание на един документ, публикуван от госпожа О'Съливан от Харвард. Този документ се появи е, казвам през 2017 година. Твърдението, че ВИ ще ни направят е, по-зависими от е, енергията, следва да се обмисли. Колкото по-голяма диверсификация имаме, толкова по-резистентни сме в крайна сметка. И накрая по отношение на памовото масло – групи, неправителствени организации, като че ли е, експлуатират за свои цели тази тематика. Моята група не споделя забраната за паловото масло. Трябва да се направят разлики в това отношение. Срещнах се с, с колумбийския министр на сълското стопанство тази сутрин. Тази среща беше изключително интересна. Говорихме за ролята на сълското стопанство и на производството на палмово масло. Е, спомена се мирния процес, реинтегрирането на борците на ФАРК, които в миналото са били в периферията на Колумбия, в най-бедните райони. Благодарение на един успешен процес на сертифициране се е стигнало до овластяване на малките фермери, най-вече у нези, които са от африкански происход. Искам да кажа, че трябва да имаме диференциация по отношение на памовото масло, защото начина по който то се произвежда и на каква територия е от сериозно значение – трябва да се прави разлика. Със съжаление установих, че не успяхме да номинираме докладчици. Трябва да кажа, че съм изключително разочарован. Аз се срещнах с всички, с е, Greenpeace, с BirdLife, с Transport Environment, с Световния фонд за опазване на дивата природа. Искам да попитам защо зелените и социалистите отказват да говорят с тези организации. Надявам се, че ще стана свидетел все пак на някаква гъвкавост от страна на колегите по въпроса за диверсификацията, тъй като темата е изключително важна. И сега се връщам в ролята си на председател. Господин Федерле тук ли е? Няма го. Никой от другите докладчици не присъства. Някой иска ли да каже нещо? Господин Тюрмес. Тъй като вие казахте нещо конкретно. Аз не се срещнах с колумбийската делегация не защото не желаях Една бележка относно материалите. Има проблеми, но има и конкретно решение. Една компания, световен лидер, Инерком в областта на ветрените технологии, успя чрез иновации да замени критичните материали в своите ветрени турбини с некритични такива. И още една информация, която научих, когато започнах да се задълбавам по темата батерия. Много се говори за кобалта. Всъщност, кобалта е страничен продукт придобиването на мед. Е, всеки път, когато добиваме мед, имаме място за добиване на мед, има кобалт като страничен продукт. Ето защо трябва да следваме примера на Швеция. И е много важно да използваме устойчивите ресурси, които имаме устойчивите полезни изкопаеми. Не става дума за черно или бяло. Виждате, че има примери, които показват, че когато има проблем, се намери решение. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия госпожа Абримаркес няма да се изкаже. Добре, значи преминаваме към следващата точка. Сега стигаме до Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Госпожа Гростет. Е, Съжалявам, че малко останахме в залата. Въпреки това ще е, ви запозная. Три е, тристани срещи проведахме на, от 10 март до 3 април, 10 април е, по тези е, срещи, е, понеже нямаше корепер и българското председателство нямаше мандат за това, не напреднахме особено. Ние в Европейския парламент, е, аз от парламента обясних позицията си, въпреки това е, трябва да се ускорят е, е преговорите, трябва да стигне съгласие е, бързо. Е, въпросът не търпи особено отлагане. Продължихме да отстояваме е, мандата на парламента с, многите, с двамата колеги докладчици от бюджетната комисия, господин е, Стран Гозалис и по външните въпроси, господин Пашко. И трябва да кажа, че тези два е, колега, с тях работихме чудесно от гледна точка на парламента. Е, друг, много политически въпроси бяха засегнати. По бюджета не напреднахме още е, и вчера стана дума. Говорихме с е, комисаря Катайнен и днес засегнахме бизнесите, темата бюджет. Искаме от комисията да ускори максимално работата по съсрушите програми по действията предложихме за допустимост, предложихме е, компромис е, оръжията, които са забрани по международно е, правни разпоредби да бъдат в центъра по допустимите компании парламента смята, че когато става дума за е, производство на оръжие, да се е, съобразяват с е, стратегическата автономия на Европейския съюз е, и да се вземе предвид е, позицията на парламента по програмата за работа на Европейската комисия. Е, обсъжда се компромис, за да може да се оправдае връщането към е, прибягването да е, акт по изпълнение за, изпълнение, за парламента и е, акт по делегация очевидно е, трябва да отстояваме е, правомощите на парламента като прецизираме в регламента тези категории проекти, които ще се финансират под коя програма. То, само тогава парламента може да приеме използването на актове по изпълнение, които ще дадат възможност да се придвижим по-бързо към целта редица държави членки е, изискват е, ние всъщност искаме минимум от три е, предприятия, от три държави членки, е, да, които да съставят консорциум, е, който да бъде предложен от комисията и съвета би трябвало да, да дадем предпочитание на проекти, които е, са подкрепени от е, максимален брой държави членки. Е, цялата идея за е, бонуса е, е парламента и съвета решиха всъщност да наградят проекти, които включват малки и средни предприятия или средни такива, но трябва разбира се да, да фор... определим какви са практическите подробности около това. Е, това са въпроси, които са в ход и са основни. Следващото тристранна среща е на 3 май, следващата седмица. Обикновено е, за 3 май е, нормално е да очакваме заключение, но от тук до края на май трябва на всяка цена да стигнем до съгласие с съвета тъй като трябва да е, приключим е, с това по време на българското председателство и е, във всички случаи трябва да стигнем до съгласие по бюджета, защото всички програми трябва да е, влезат, е, да, да, да започне изпълнението по всички програми от е, е, януари следващата година. Е, още усилия е, предстои да полагаме, но но и съвета трябва да свърши своята работа. Ние е, формулираме е, целите си, е, слагаме на масата изискванията си, но сега заместник председателя Катайнен води преговори. Не може само парламента да полага усилия без ответни такива от страна съвета Надявам се да приключат е, добре тези преговори. Е, тримата докладчика е, сме, от парламента сме на същата, една и съща позиция сме много солидарни с е, е, целият парламент по въпроса. Е, държа да благодаря на тези комисия, защото това е тема достатъчно деликатна и чувствителна и всъщност хубаво е, че екипът е добър. Благодаря. Ще кажем онова, което ни казахте на господин Байер и на господин Бузък ще дадем информация и за това, което казахте относно ефикасността на секретарията. Стигаме до точка разни. Остава ми да ви информирам, че на 17 май след обед ще има дебат който ще бъде озаглавен на наука и иновации, отворени към света. Укрепване на международното сътрудничество чрез деветата рамкова програма. Този семинар ще бъде организиран в сътрудничество с така наречения панел СТОА и форума СТС, който е е, еквивалента всъщност на стола в Япония. Комисар Моедаш ще се изкаже на този семинар. Остава ми само да ви кажа кога е следващото ни заседание на 16 май от 9 до 12.30 и след това от 2.30 до 6.30 след обед и на 17 май пак от 9 до 12.30 и след това от 3 до 6.30 след обед. Благодаря на всички. Заседанието приключи. Ух.